искат гласуване по тях. Текстовете ще бъдат публикувани на уеб страницата на парламента. В среда, заедно с председателя на съвета, ще подпиша три правни акта, които ще бъдат приети по обичайната законодателна процедура. Заглавите на тези актове ще бъдат публикувани в